Председателят, добър ден! Здравейте, колеги! Здравейте и на тези, които са свързани дистанционно. Започва следобедното заседание на комисията Либе. Предстои първо да приемем дневния ред. Точка 3 и точка 8. Гласуване по становището на тема изкуствен интелект. Въпроси свързани с тълкуването и прилагането на международното право се отлагат за следващото заседание. Точка 3а. Гласуване по искане на група Идентичност и демокрация по въпроса за успорване на решение на координаторите от 9 октомври за провеждане на спешни дебати на следващото ни заседание за положението в Италия. Тази точка е добавена към дневния ред. Добавена е точка 10а обратна връзка към комисията ни по провеждани преговори за предложението за регламент за оперативната съвместимост. Тази точка също е добавена. В езиковия ни режим днес са включени следните езици. Английски, френски, немски, италиански, холандски, гръцки, испански, унгарски, полски, български, румънски, шведски в понеделник и португалски във вторник. Моля, имайте предвид, че ако се свързвате само с звук без картина, няма да бъдете преведени. Затова опитайте се да ни гарантирате и картина. Препоръки на координаторите. Разполагате с текста на препоръките. Резултатите от това заседание ще бъдат поставени на гласуване на следващото заседание на комисията Либе, включително и искането, изпратено ни този уикенд по имейла господин Прокачини, координатор на ЕКАРЕ. Назначаване на докладчици госпожа Зипел за регламента за скрининга, господин Лопес Агилар за кризисния инструмент Силви Гийом за доклада за нови възможности за закон на трудова миграция и Фабиен Келер за регламента за процедурите за обежище. Това са докладчиците. Делегирани актове и актове за изпълнение. Обичайните технически въпроси няма кой знае колко много. Настоящата ситуация не е особено лека. И като се има предвид това, предлагам, преди да започнем по дневния ред, да почетем с едноминутно мълчание паметта на всички европейски граждани, които станаха жертви на неодавнашните терористични атаки. Във Франция, в Виена – По време на един такъв акт загина италиански професор, загина също така и френски преподавател. Имаше жертви по време на атентата в Виена. Нека почетем паметта им с едноминутно мълчание. Thank you all for this humble... Благодаря на всички ви. Благодаря ви, че внесохме своя принос в почитането на памета на жертвите на тези терористични актове. Това са посегателства върху европейската идея, европейския начин на живот, върховенството на закона, зачитането на човешкото достоинство, на основните ценности и права закрепени в учредителните договори. Това са най-важните, основните правни инструменти, на които се основава Европейският съюз. Днес, понеделник, 9 ноември, преминаваме сега към първата точка от дневния ред на заседанието – но преди това ще дам думата на господин Хидвеги за процедурна бележка. Поне доколкото разбрах, искате думата за процедурна бележка, господин Хидвеги. Имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Оценявам едноминутното мълчание, с което почетохме паметта на жертвите, моите съболезнования на близките им, разбира се но искам да повдигна един въпрос. Миналата седмица, заедно с някои колеги от НП, ЕКР и Идентичност и демокрация, внесох едно искане. Обърнахме се към вас, господин председател, с писмо, в което ви молим да включим темата в дневния ред на заседанията си тази седмица. Искахме да обсъдим терористичните актове във Франция и Австрия но за съжаление координаторите от левия, лявата част на политическия спектър гласуваха против това наше искане. Нека си припомним пожара в лагера Мория на 8 септември. Обсъдихме този пожар при първа възможност на следващото заседание на комисията си и това беше правилният подход. Но сега, когато са загинали европейци при терористични атаки, при това терористични атаки в цяла Европа, координаторите на нашата комисия отказаха дори темата да бъде включена в дневния ред на наше заседание. Вероятно е неудобна за тях реалността, а реалността е, че тероризмът е тясно свързан с миграцията и проблемите, свързани с миграцията. Пряко проистича от политически грешки, допуснати в близкото минало. Искам да се отбележи в протокола на днешното заседание моето разочарование и разочарованието на трите политически групи, които излязоха с това искане. би следвало, ако се изказвате с процедурна бележка, да се вмествате в рамките на една минута. Но нека уверя и вас, господин Хидвеги, както и всички останали членове на нашата комисия, че нито едно терористично деяние не е останало необсъдено тук в нашата комисия. Естествено, ще обсъдим и тези терористични атаки. Ще ги обсъдим скоро. Бе предвидено да включим тази тема в дневния си ред на 16 ноември. Тогава ще се състои на наше заседание и наречения диалог по въпросите на сигурността, в рамките на който ще бъдат обсъдени и тези събития. Госпожа Интвелт, доколкото разбирам, също иска да направи процедурна бележка. Госпожо Интвелт, госпожа Интвелт. Искам само да взема отношение по казаното от господин Хидвеги, но вие сте председателят. Вие ще решите кой да се изкаже и кой не. Отбелязвам коментарите, направени от колегите ни. Имате право да взимате отношение с процедурни бележки. По-добре е, когато заявявате, че искате да се изкажете с процедурна бележка и действително да направите такава. Не винаги това е така. А аз трябва да прилагам решенията, взети от координаторите. При всички положения ще обсъдим терористичните нападения, на които станахме свидетели. Всички ние сме силно разтревожени. Всички ние даваме израз на солидарността си спрямо правителствата на държавите членки, които са на предната линия при прилагането на стратегиите ни за борба с тероризма държави, които са на предната фронтова линия на ниво национални правоохранителни органи, както и на ниво сътрудничество по наказателно-правни въпроси в общоевропейски мащаб. Ще обсъдим тези нападения, както казах, ще ги обсъдим в рамките на диалога за сигурността, насрочен за 16 ноември. Нека сега продължим по дневния ред. Точка 3а бе добавена към дневния ред. Става дума за искане на група Идентичност и демокрация за оспорване на решението на координаторите от 9 октомври по точка 4.5 по въпроса за неотложни дебати на следващо наше заседание за ситуацията в Италия. Доколкото разбирам, госпожа Търдино ще изложи това искане. Госпожо Тардино, имате думата. Благодаря, господин председател. Имаме възражение във връзка с искане за неотложни дебати. Изложих това наше възражение поисках да бъдат поканени губернаторите на Сицилия и Калабрия с цел да обсъдим необходимостта от неотложни действия във връзка с големия брой незаконно пристигащи лица в Сицилия и Калабрия. Излязох с това искане през месец юли. А сега през месец октомври координаторите решиха, че извънредното положение в Италия не заслужава обсъждане в нашата комисия. Тук обсъждаме всякакви теми. Що се отнася до Гърция, например, през изминалите месеци сме обсъждали положението там вече четири пъти. А междувременно за съжаление, при трагични обстоятелства почина президентът на региона Калабрия, госпожа Сантелина, която не позволихме да участва в е, обсъждане в нашата комисия, но положението изисква неотложни действия. Само през 2020 година са пристигнали 30 000 души, 9900 души са пристигнали миналата година. На острова през изминалите седмици са пристигнали 2500 души. В Лампедуза лагерът има капацитет за много по-малко от хилядата души, които са настанени там в момента. Парадоксално е това, при положение, че Сицилия е в положение почти на пълна карантина. Не заслужава ли това положение според вас, господин председател, да бъде обсъдено тук? Заслужава според мен, но освен ако не мерим с двоен аршин в един парламент, който твърди за себе си, че е демократична институция. Председателят, благодаря ви, госпожо Търдино. Отбелязахме си коментарите ви, но моля ви, когато става дума за процедурни бележки по дневния ред, да се вмествате в рамките по на една минута. В противен случай ще надсрочим така или иначе ограниченото си при настоящите обстоятелства време. Ще ни е още по-трудно да работим, отколкото вече ни е в тази ситуация. Затова, моля, спазвайте си времето за изказване. Госпожа Търдино поиска да се успори препоръката на координаторите. Ако сте за тази препоръка, т.е. за това сте да не се провежда неотложен дебат, така както предложи госпожа Търдино, трябва да гласувате за с плюс, ако сте а, против, т.е. ако подкрепяте искането да се успори решението на координаторите, трябва да гласувате с минус, т.е. против. Можете и да се въздържите. Трябва да проверим, освен това, дали има кворум. Моля всички да вдигнат ръка. Дайте ни знак, за да видим дали ще гласувате. Да, имаме кворум, доколкото виждам. Затова нека сега гласуваме да видим дали ще потвърдим решението на координаторите или ще има мнозинство за предложението на госпожа Търдино то да бъде успорено. Моля, гласувайте електронно. You, you know how it is like. Знаете каква е процедурата, знаете как се гласува в нашата комисия. Моля, гласувайте по обичайната процедура. Няма нужда да ви изчитам още веднъж правилата, би било прекалено тромаво, прекалено много време би ни отнело. Знаете как да използвате приложението iVolt междувременно. Почти всички участвате в заседанието дистанционно, така че моля дайте знак дали одобрявате решението на координаторите или не ще обявим резултата в момента, в който е на лице. Точка четвърта. Доклад на Германското председателство на съвета относно основните дейности на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност на съвета. Кози предстои да изслушаме доктор Кристиан Клос, генерален директор за обществената сигурност Федерално министерство на вътрешните работи, строителството и родината, представител на германското председателство на съвета. Предстои сега той да ни представи основните дейности на КОЗИ по време на германското председателство. Давам ви думата най-много за 10 минути. Ако успеете да се вместите обаче в рамките на 8 минути, това ще е добре, тъй като при настоящите обстоятелства разполагаме с изключително ограничено, за съжаление, време. Доктор Клос, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа депутати, госпожи и господа, за мен е удоволствие да участвам в днешното заседание на комисията си, ви в качеството си на представител на германското председателство. Предстои да ви представя основните дейности на КОЗИ, Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. Но преди да премина към тази част от изказването си, нека кажа, че наистина бе много добро решението да почетете с едноминутно мълчание памета на загиналите при терористичните атентати, на които станахме свидетели неодавна във Франция, Австрия и Германия към момента съответните органи, работещи в областта на вътрешната сигурност, правят всичко възможно, за да проведат разследване по тези деяния и да предотвратят подобни атаки в бъдеще. На заседание в петък на среща на ресорните министри ще бъде прието съвместно изявление по въпроса. Преминавам сега към темата на днешното си изказване. Ще направя преглед на някои от постиженията и конкретни оперативни резултати от работата на КОЗИ за периода, периода януари 2019-юни 2020 година. Това е периодът преди нашето председателство, но ще направя и преглед на действията, които се предприемат по настоящем в рамките на председателството. Ще се опитам да съм колкото се може по-кратък, както ме помолихте. Подробностите са в доклада, който вече ви е предоставен. Аз ще направя сега само някои бележки. Предходните председателства и по-точно предходните три председателства работиха по изпълнението на мандата на Козия, а именно улесняване и засилване на сътрудничеството между държавите членки в областта на вътрешната сигурност. Това е курсът, който ще следват председателствата на Германия, Полша и Словения. Най-вече, що се отнася до стратегията за сигурност на Европейския съюз, представена от комисията. Кози работи в качеството си на орган за мониторинг, за допитване, както също така и за вземане на решения. Ползва експертните познания на високопоставени експерти, както и на компетентните органи в държавите членки и на европейските агенции. Това е една многостранна платформа за насърчаване на взаимодействие и сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, взаимодействие и сътрудничество между полицейските, митническите и съдебните органи. Наред с това, Кози трябва да се справи и с предизвикателствата, проистичащи от настоящата пандемия и с последиците от нея за вътрешната сигурност. Ще се спра върху това по-нататък. В рамките на периода, визиран в доклада, Кози засили стратегическия си подход по отношение на вътрешната сигурност, най-вече, що се отнася до хоризонталните мерки. Продължават дебатите за бъдещето на вътрешната сигурност в Европейския съюз. Те бяха и част от работата на Кози по време на въпросния период и изиграха своята роля при разработването на стратегията за периода до 2024 година. Поставя се акцент върху хоризонтални мерки за засилване на сътрудничеството в областта на правоохранителната дейност. Вземат се предвид също така хибридните заплахи, необходимостта от работа с новите технологии, както и от управление на информационния поток на ниво правоохранителни органи. Въздействието на новите технологии върху вътрешната сигурност, като 5G, криптирането и изкуствения интелект ще продължат да са част от работата на КОСИ. Ще бъдат основен акцент. Освен това бе взето решение за създаването на нов център за иновации. Това ще е една платформа за сътрудничество с цел по-добра оценка на риска и насърчаването на използването на напреднали технологии за целите на вътрешната сигурност. В рамките на този център ще се споделят знания и технологии. Сега сме на началния етап от изграждането му. Киберсигурността ще продължи да е акцент в работата на КОЗИ. Ще продължим да работим и във връзка с рисковете, проистичащи от завръщащи се в Съюза чуждестранни бойци. Ще работим също така и по въпроси, свързани с тероризма и екстремизма например в рамките на доклада за периодичната оценка на заплахите. Неодавнашните терористични атаки ясно показаха, че трябва да продължаваме да прилагаме цялостен подход към борбата с тероризма. Това ще бъде изтъкнато и по-нататък тази седмица в съвместното изявление, за което вече говорих. Пандемията от COVID-19 оказа силно въздействие върху правоохранителната дейност и вътрешната ни сигурност. От началото на пандемията насам работихме с бързи темпове, приспособихме работата си, така че да вземем предвид въздействието на пандемията върху вътрешната сигурност. Така, например, имаше намаление в броя на кражбите с взлом но се увеличиха за сметка на това други видове престъпления. Работихме също така и за гарантирането на оперативна приемственост. Това е изключително важно с цел продължаване на сътрудничеството и в ситуация на пандемия. Тук е особено важно да се разработят общо европейски информационно-технологични решения с цел повече свързаност и обмен на информация в бъдеще. На подобна видеоконферентна връзка като днешната, например, не би била подходяща за обсъждане на въпроси, свързани с вътрешната сигурност. Кози работи и по политическия цикъл на Европейския съюз в рамките на мултидисциплинарната платформа за борба срещу заплахи от престъпност, Емпакт. По тази платформа бяха арестувани над 8000 заподозрени лица, бяха конфискувани също така и оръжия в много голям брой, както и голям обем наркотици. Изключително важно е, като се има предвид това, да продължим с подобни мултидисциплинарни, цялостни мерки. Кози също така работи по делни тематични направления, свързани с тежките международни престъпления, като например финансови престъпления или трафик на наркотици. През 2019 година, например, има данни за това, че европейският пазар на наркотици става все по-сложен, поради което трябва да приспособим и дейността си. Европейската стратегия за борба срещу трафика на наркотици ще бъде включена в хоризонталния ни подход. Надявам се по време на германското председателство. Работим и по някои други въпроси, като например сътрудничеството с Западните Балкани. Тук има особено голяма нужда от координация за целите на борбата срещу мрежите за незаконно превеждане на хора през граница. Компетентните органи на Европейския съюз трябва да присъстват на място. Има такова присъствие, което е добре, но е необходима координация. С това ще приключа, господин председател. Какво ще предприеме германското председателство? Както казах, ще надградим върху постигнатото от предходните три председателства, но ще поставим силен акцент върху засилването на европейското полицейско сътрудничество. Ще поставим особено ударение върху новите технологии и обмена на информация. Акцентът ще бъде върху криптирането и изкуствения интелект, що се отнася до новите технологии. Ще трябва също така да се възползваме и от ролята, която играе Европол във връзка с вътрешната сигурност. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Маркус Рихтер. По-скоро това беше Маркус Рихтер, а не доктор Кристиан Клос, казва председателят. И нека сега видим дали сред нас са колегите, които са се записали за изказване. От името на НП Лена Дюпонт. Госпожо Дюпонт, на линия ли сте? Наред ли е всичко? Лена? Чудесно. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Клос, за изложението. Благодаря ви и за прегледа, който направихте на резултатите от изминалите месеци. Благодаря ви, че упоменахте и едноминутното мълчание от преди малко. И като се има предвид случилото се, наскоро трябва да обмислим проекти и идеи за бъдещето. Всъщност не само тези терористични нападения са доказателство за това, че трябва да се засили сътрудничеството между държавите членки. Говорихте накрая за Европол. Искам да се спра по-подробно върху тази структура. Вече има структури за взаимодействие, например, в борбата срещу тероризма, но тези структури трябва да бъдат подсилени Имаме нужда от обща база, що се отнася до заплахите от тероризъм. Същото въжи и за обмена на данни. Можем да обменяме данни по-ефикасно и по-бързо. Трябва да работим за изработването на общи определения и в тази област, за да можем по-ефикасно да работим с обменяната информация няколко думи и по въпроса, който повдигна господин Макрон при първото си изявление след атентатите, а именно въпроса за Шенген. Как можем да опазим в бъдеще шенгенското пространство, да го поставим на по-силна позиция в името на сигурността на всички европейски граждани? Това са въпросите ми към вас с оглед на германското председателство. Госпожа Киничи, Имате думата, госпожо Киничи, ако сте на линия. Катерина. Благодаря, господин председател. Добър вечер. Благодаря на господин Рихтер за изложението му за действието на, действията на Кози. Европейските институции работят в областта на борбата срещу тероризма. На дневен ред е тази тема, но болезнено ни бе припомнено през изминалите дни, че трябва да продължим работа по нея. Въпросът ми към господин Рихтер е следният. Все още няма законови възможности за пълното транспониране на директивата за борба срещу тероризма от 2017. А след транспонирането на тази директива ще има възможност именно за взаимодействие, а е необходимо взаимодействие, за да бъде ефикасна борбата срещу тероризма. Какво може да се направи според вас в това отношение? Може ли да се създадат общи възможности за криминализиране на тероризма във всички държави членки? Какви са пречките пред създаването на една такава система и как може да, бъде, да бъдат преодолени? В писмото, излагащо мисията на председателката госпожа Фон дер Лайен, е включена и борбата срещу тероризма. Трябва да имаме предвид това с оглед на създаването на обща система. Изключително важен е и въпросът за обмена на информация. Всички сме наясно с това, но има все още някои държави членки, които дават отпор на подобен всеобщ обмен на информация. А той е важен не само с оглед на борбата срещу срещу тероризма, но и по отношение на всякакви видове тежки престъпления, извършвани от престъпните групировки. Какво може да предприеме Кози, за да се преодолее този отпор, който все още се наблюдава от страна на някои държави членки? И накрая, когато става дума за финансирането на тероризъм чрез незаконни действия от страна на престъпните групировки, като например трафик на наркотици, не би ли трябвало специализираните национални органи за борба срещу тероризма да имат пряк достъп до системата за сигнализиране на будещи подозрение транзакции по директивата за борба срещу изпирането на пари? Казвам това с с оглед на установяването на сътрудничество. Госпожа Фабиен Келер, на линия ли сте? Имате думата. Euh, Много ви благодаря, господин председател. Благодаря за оратора и за това, че ни представи работата на Кози. Европа беше сериозно ударена от вълна от терористични актове. И от групата на е, Обнови Европа няколко въпроса. Първо по въпроса за Шенген. Важно е да реформираме Шенген, за да подсигурим и засилим нашите външни граници да засилим обмена на информация между хората, които представляват терористична заплаха. Как ще се идентифицират тези индивиди? Какъв е прогреса по тази линия? и как ще подобрим внасянето на информация, въвеждането на информация в Шенгенската информационната система. Втория въпрос. Вие споменахте Европол и казахте, че очакваме предложенията на комисията. На моята група работи по един документ с нашата позиция, където ние смятаме, че да, трябва да се работи по въпросите за радикализацията и борба с тероризма на европейска почва. Ние подкрепяме е, тези е, предложения и накрая е, по въпроса за европейския прокурор, какви са правомощията по отношение на тероризма. Ние смятаме, че това е важно, когато става въпрос за европейския прокурор, прокурор, е, ресурсите, които ще се отделят, за да може той да се бори с тероризма. Благодаря, Фабиан. Патрик Брая е следващия в моя списък. Имате думата, Патрик, чувате ли ние? Много благодаря, господин председател. плюс zur Verschlüsselung. Äh, Доколкото знам, вашата група работи по решение на съвета за криптирането. Днес в медиите бе публикувано едно вътрешно решение на председателството, в което се изразява съжаление за това, че криптирането затруднява предаването на данни. В това решение се изисква достъп до криптирани данни. При криптирането трябва да се постигне баланс между сигурността и достъпността на данните. Ако се отдаде предпочитание на достъпността на данните, на пресичането на данни, то тогава ще се наруши принципът на поверителността, както за физически лица, така и на ниво държави. Така ще отворим вратата за хакерите. Мисля, че сигурността на комуникацията трябва да се ползва с предимство. Това проистича и от съобщението за неприкосновеността на данните в електронното пространство от 2017 година. Каква е вашата оценка на това посегателство върху сигурността на инфраструктурата ни за комуникация? госпожа Сита Канко. А Сита Канко? А Сита Канко има думата. Чувате ли ни? Чувате ли ни? Um, ужасните терористични атаки в Франция и в Австрия ни показват, че тероризма е един от най-агресивните ни последни врагове, макар че не е единственият ни враг. Винаги при терористична атака се губи доверие в нашите институции. Ако не направим нещо, за да изградим сигурност в нашето общество, това означава риск, който умалуважава едно от най-големите постижения на Европейския съюз свободното движение и свободната търговия. ние трябва да се борим ефективно, като, бари, борим, а, наш, като се борим за опазване на нашите външни граждани. За това трябва да финансираме нашите агенции и да има сътрудничество в борба с тероризма. По-строги правила и повече инвестиция в сигурност. Трябват ни по-всеобхватни е, санкции и по-стрикни правила при е, разпространяването на е, терористични материали на пропагандна. Какви смятате, че са основните елементи, които са приоритет за Европейския съюз, за националните правителства и за този парламент, за да направим живота на туристите, на терористите невъзможен, а на правоприлагащите органи по-лесен? Това е мой въпрос. Освен това, представеното от Макрон той смята, че трябва да се реформира шенгенското пространство. Смятате ли, че това е необходимо предвид трудностите, които би означавало това? Благодаря, госпожа Ганко. От Гуе Корниле Енс. Но е, тя не е тук, затова господин Клос имате време да отговорите. Чухте ли въпросите от депутатите? Имате възможност да отговорите, господин Клос. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на въпроса на госпожа Дюпон на немски. Действително, трябва да се активизира сътрудничеството, включително и в областта на борбата срещу тероризма – за целта на съвета през месец декември очакваме да бъдат приети заключения на съвета които да предвиждат по-активна роля за Европол. Същото въжи и за заключенията в частта им за обмена на информация, както и по отношение на всички други въпроси, отнасящи се до борбата срещу тероризма. Предстои този петък да има съвместно изявление, както вече казах. Говорихте също така и за лицата, представляващи терористична заплаха. Германското председателство при всички положения ще обмисли възможностите за изработването на общо определение за тази категория лица. Държавите членки се възпротивиха срещу приемането на такова общо европейско определение. Бе постигнато съгласие за това да се изготви нещо като наръчник с преглед на определенията на подобна категория лица в националните законодателства. Това би била една първа стъпка – ще отговоря и на другите въпроси, които ми бяха зададени на немски, например на въпроса на господин Брайер и по-точно въпросът за евентуални заплахи за информационните ни системи във връзка с криптирането и декриптирането. В случая на базата на опита си мога да кажа, че става дума за политически избор. От една страна нямаме възможност да идентифицираме определени терористични заплахи и да постигнем успехи в борбата срещу тероризма тъй като засегнатите лица, в случай, че има оперативни мерки, използват услуги като месенджер, за да се свързват помежду си и да комуникират помежду си. Така компетентните органи нямат шанс да предприемат някакви действия срещу тях, поне в Германия нямат шанс да проследят тази комуникация по подобни канали. Така че става въпрос за политически избор, а именно доколко сме готови за това да направим определени жертви, за да могат компетентните органи и да имат достъп, технически достъп до определена информация. Е, След това споменахте е, е, за съществуващите, прилагането на съществуващите закони за борба с тероризма и споменахте директивата от 2017 е, разбира се, важно е всички директиви и регламенти да се прилагат. Това е едно от основните становища в нашите заключения, които ще бъдат приети през декември. Понякога има нужда от някаква промяна в настоящия контекст и, например, начина по който се използва информационната система като Шенген – и искаме да предложим именно това. Всички държави и членки е, те имат по подразбиране достъп до Шенгенската информационна система и тя да бъде обновена. Споменахте въпросите за тероризма и финансирането след това въпроса на госпожа Келе. Е, Шенген и идентифицирането на заподозрени лица, е, които участват в терористична дейност. Това не е въпрос само е, на кози, а също е въпрос свързан с работата на немското председателство. И се опитваме да изготвим един метод – където в шенгенската система да има списък с заподозрени лица, до които да имат достъп правоприлагащите органи в Европа. Опитваме се също да подобрим информацията и начина по който тя стига до държавите членки, да бъде максимално бързо, да има възможност за скрининг, разбира се, според правилата. Правилно споменахте, че наблюдаването на заподозрени за тероризъм лица също е важно. Например, както бе, имаше такъв първи обмен след атентата в Австрия. Госпожа Канко правилно посочи, че има регламент за терористичното съдържание, което се разпространява онлайн. Това ще бъде приключено в рамките на нашето председателство. И след това, какво може да направи парламента? Споменах също Европол – е, ние ще бъдем много благодарни, ако Европол е добре финансиран, има необходимите ресурси и необходимия персонал, за да изпълнява своите задачи. Е, необходими са ни е, адекватни ресурси, които, за да може да изпълняваме нашите задачи. Много благодаря, господин председател. Благодаря, доктор Клос. Благодаря за вашето сътрудничество и за вашето представяне. Това беше действително важно. Ние често работим с КОСИ с постоянния комитет за оперативно сътрудничество по вътрешна сигурност от 2010 насам, когато той беше основан. Това е един от основните елементи в Лисабонския договор в това отношение гарантиране на вътрешната сигурност. И ние обсъждаме как да работим по този въпрос. Благодаря, че ни осветлихте по този въпрос. И сега преминаваме към точка 5 добре спазваме графика. Половин час е следващата точка. Това е доклад за изпълнението във връзка с член 43. Е, това са общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила. Докладчика по директивата за е, международна закрила е Ерик Маркварт. Има някои промени е, в регламента, предложение за изменение в регламента за международна закрила. Е, преди тази среща на Либе през септември е, комисаря Хансен представи изменения. Ние трябва да представим какви са измененията с този доклад и да се фокусираме върху граничните процедури. Ерик Маркарт има думата за 10 минути. Напомням ви също, е, че сме ограничени във времето. Трябва да изпазваме времето, което имаме, за да може да е, разгледаме всички точки, включени в нашия дневен ред. И имаме и списък с а, а, желащи да се изкажат. Първо даваме думата на господин Ерик Маркарт. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя в рамките на по-малко от 10 минути и да се надявам, че връзката ми ще издържи. В началото на тази година в нашата комисия решихме да изготвим доклад за прилагането на член 43 от директивата за процедурата за убежище с цел да направим анализ на прилагането на процедурата на границата от страна на държавите членки. Защо решихме да изготвим този доклад? От една страна, въпреки че комисията е задължена да излезе с доклад, до момента не е излязла с доклад за прилагането на процедурата на границата по границите. Освен това, няма и оценка на въздействието съгласно пакта за убежището и миграцията. До момента процедурата на границата не е била обект на анализ, въпреки че <clears throat> в законодателното предложение на комисията се предвижда задължителен подобен анализ. Европейският парламент с този доклад разполага с текст, основаващ се на факти. Този доклад не бива обаче да оказва въздействие върху преговорите за факт, пакта за миграцията. По-скоро е преглед на полуките, които можем да си извлечем от прилагането на процедурата на границата до момента как протече работата по доклада в момента, Европейският парламент поръча извършването на две проучвания. Първото се отнася до прилагането на процедурата на границата в седем държави членки с различна геополитическа значимост в рамките на общата европейска система за убежище. Тоест става дума не само за страни на външните граници на Съюза или пък за северноевропейски страни. Второто проучване съдържа правен анализ на прилагането на процедурата на границата от страна на държавите членки. На базата на констатациите в тези проучвания изготвихме и доклада си по собствена инициатива, който ще ви представя накратко. Тъй като нямаме време, ще се спра само върху някои моменти в доклада. Надявам се, че сте го прочели. През идните дни и седмици ще имаме и възможност да го обсъждаме по-подробно. Кои са най-важните изводи в доклада? Първо, процедурите на границата не са с ясно приложено поле в държавите членки. Те се тълкуват там прекалено разширително. Търсещите убежище имат право да влизат на територията на съответните държави процедурите на границата следва да се прилагат само към ограничен брой случаи. Проучванията на Европейската служба за парламентарни изследвания обаче показват, че държавите членки прилагат тази процедура по различен начин. Има и още една констатация в текста ни, а именно, че а именно когато се прилагат процедури на границата, се стига до задържане по подразбиране. Мерките по задържане Извинявайте, не мога да се ориентирам вече в бележките си, казва ораторът. Втората ни констатация е, че процедурите на границата се основават на несъществуващата правна хипотеза на невлизането. Тоест решението за това дали дадено лице, търсещо обежище, може да влезе на територията на държавата, следва да се вземе едва след като приключи процедурата на границата, а не съществуващата правна хипотеза за невлизането води до отблъсквания – Третата констатация е, че процедурата на границата води до връщания, до експулсирания, както и до де-факто задържане. Това е проблематично за всички от тези лица, които биват задържани за в рамките на продължителността на процедурата на границата. В държавите обект на проучванията провеждането на процедурата на границата автоматично води до задържане. Веднъж задържани лицата пребивават при недобри условия по време на задържането им, освен това, не им се предоставят и съответните процесуални гаранции. Това е четвъртата констатация. В Германия и Испания, например, националното законодателство предвижда достъп до безплатна правна помощ. Но тъй като са много кратки сроковете по процедурата на границата и тъй като лицата де-факто биват задържани, те нямат и достъп до правна помощ. Нерядко търсещите закрила нямат възможност да се свържат с адвокат, тъй като не разполагат със средства за комуникация или пък защото няма квалифицирани юристи. А дори и да има такива, те не могат да се подготвят в рамките на толкова кратки срокове. Петата констатация е, че в редица държави няма механизми за определянето на особено нуждаещи се лица, като например лица не навършили пълнолетие, лица с увреждания или с други специални потребности. Когато се прилага процедурата на границата, няма адекватни механизми за установяването на подобни потребности. Това повдига много тревожния въпрос за това доколко се спазва висшият интерес на детето на границата хората. Поставя се и въпросът за това доколко могат да се идентифицират и хора, които не са видимо уязвими, като, например, жертви на сексуално насилие или на изтезания. Освен това, в рамките на процедура за обежище лицата трябва редовно да бъдат информирани на всеки един отделен етап от процедурата. Но не е такъв случаят с процедурите на границите. Нерядко е няма, например, достатъчно устни преводачи или пък устният превод не е с добро качество. Има и още една констатация, седма на брой, а именно, че суспензивното действие на обжалването, което е признато от Европейския съд като основно средство за защита на правата на лицата, не се прилага по време на процедурата на границата. Освен това, лицата биват задържани при недобри условия. Не се спазват изискванията за условията на приемане по европейското законодателство. Такъв е случаят, например, в Гърция. Там пристига голям брой лица, които трябва да чакат прекалено дълго време, именно поради големия си брой и биват задържани при много лоши условия. Това са някои от констатациите от проучването на службата на Европейския парламент за парламентарни проучвания. Те са залегнали и в нашия доклад и ще бъдат обсъдени с докладчиците в сянка. Една от най-важните ни констатации е, че процедурата на границата не води до ефективното прилагане на директивата за процедурата за обежището, поради което не трябва и да е задължителна за държавите членки. Процедурата на границата не може да е стандартно решение, тъй като тя не може да допринесе за една по-добре функционираща общоевропейска европейска система за убежище. Другата важна констатация е, че процедурата на границата води неизбежно до задържане на лицата. От задържането проистича дилема, свързана с това, че продължителността на задържането трябва да е колкото се може по-кратка, но едновременно с това, за да бъде ефикасно производството, то трябва да трае колкото се може по-дълго. Тази дилема не може да бъде разрешена, поради което смятаме, че процедурите на границата трябва да се прилагат само по изключение. Те следва да се прилагат само към ограничен брой лица, би следвало да се прилагат само по отношение на по-леки случаи. Например, когато дадено лице, търсещо закрила, вече е получило закрила в друга държава членка. Това предполага, че и процедурата на границата би приключила сравнително лесно и бързо. Благодаря ви, с това приключих. Много благодаря. Сега преминаваме към представителите на политическите групи в моя списък. Първо Народната партия. Фару Лена Дипонт. Имате думата. Um, Много благодаря, господин председател. Благодаря за... на Ерик за това, че свърши толкова работа е, в е, срещата на докладчиците в Сянка вече изразих моите опасения. Много малко държави е, използват процедурата на границата. Казах това и на Ерик и той знае по този въпрос. Ние разглеждаме процедурата на границата като инструмент. Комисар Йохансен няколко пъти каза, че е, е, е, има лица, които не се подлежат на международна закрила. Затова трябва да извършваме скрининг на границата. И тези, които наистина имат нужда от международна закрила, да получават такава по-бързо и по-ефикасно. Затова тази процедура може да се подобри. Вече сме го обсъждали е, това. Много от е, въпросите е, в това предложение са отразени и в новото предложение. ИАСО има по-важна роля – това засяга граничните държави и хората, които кандидатстват за международна закрила. Ако включим тази Европейска агенция по правилния начин, още веднъж благодаря на докладчика за цялата работа, за това, че изготви този доклад. Ние ще включим нашите изменения и очакваме следващата дискусия е, особено е, очакваме е, всички да спазят крайния срок за представяне на измененията. Реню. От социалистите и демократите Силви Лигиом има думата. La proposition, effectivement. On a eu euh, connaissance, comme cela vient d'être indiqué, du contenu des études de PRS благодаря за това, че представихте това този, тези предложения. Комисията не е направила всичко, което ние искахме по оценката. Виждаме, например, защо транспанирането не е цялостно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 Има нужда от е, общо правило за цяла Европа. А, докладчикът прави своето предложение за съответните прегледи на директивата. По-специално по член 43 специално за процедурните гаранции. Мисля, че трябва да направим дискусия тук в Благодаря, Силви. Малик Ацмани. Благодаря. Сега от Обнови Европа имат думата. Е, господин Малик. Благодаря, благодаря на докладчика за това, че ни представи този проект доклад. Идеята за процедура на границата е част от тази нова визия и понякога има много големи различия в държ... между държавите членки и прилагането на тази процедура, дори след толкова много години. Като цяло Renew Европа, обнови Европа е да се да има е, съгласувани правила за прилагане. Комисията представи е, едно, едно предложение за рекламет за процедурата за закрила. Е, за и през следващите години очакваме това да бъде прията, но до тогава сегашната директива е валидна. И ние чухме доклада за прилагането, който беше представен. Сега чашата се гледа като наполовина пълна, а не като наполовина празна. Има е, процедури, които не се прилагат. Въпреки това се предлагат нови правила. Има възможности за подобряване по отношение на капацитета, споделянето на ноу-хау и закрила на основните човешки права в тази сфера. Затова очаквам е, да работим по е, този е, доклад за изпълнението. Много ви благодаря. Благодаря и на докладчика. Кое? Сира, сида, сира Рего. Господин Рего, имате думата. Добър ден. Първо, искам да благодаря на Ерик за това предложение, което подкрепяме от групата на Кое Искам да подчертая няколко въпроса, които са ключови и които споделяме. Първо, да напомним, че повечето държави членки не използват възможността за процедура на границата. Например, такъв е случая с Гърция. Имаше едно споразумение с Гърция, с Турция, извинявайте, което беше позорно и други държави, които използват тази процедура, не спазват цялостно директивата също не съществуват механизми за идентифициране на лицата, които са изключително нуждаещи се. Както Ерик подчерта, трябва системно да се прилагат тези процедура и за това не може комисията да оставя на всяка държава членка сама държава, какви процедури да прилага. Трябва да се прилага правната марка, тя да е унифицирана, трябва да има ясни механизми, които да гарантират международната защита и спазване на основните човешки права. Благодаря, госпожа Рего. Е, това беше и сега нека да се обърнем към Ерк Маркхарт, докладчика. Няколко заключителни думи преди да фиксираме крайния срок за внасене на изменение, който ще бъде 16 ноември до обед. Ерик Маркхарт, имате думата. Ja, vielen Dank Господин Маркварт, благодаря на колегите за коментарите. Както вече казах, днес се състоя първото заседание на докладчиците в Сянка. Ще продължим да работим по доклада, да се надяваме, че ще продължим да работим и в същия конструктивен дух, в който се проведе днешната дискусия. Надявам се, че ще постигнем резултати по този доклад за изпълнението, който да внесе и конструктивен принос в процеса по преговорите за пакта за миграцията. Да се надяваме, че конструктивно ще внесем своя принос за бъдещото оформяне на процедурите за убежище в Европейския съюз. Благодаря ви за проведените днес разисквания, както и че спестихме време за изказване. Благодаря. Както казах, крайният срок за внасяне на изменение е 16 ноември до обед, до 12 часа. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. 25 минути имаме за тази точка. Това е точка 6 защита на бюджета на Европейския съюз в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Знаем какви са в момента преговорите по различните механизми за спазването на принципите на правовата държава и и има някои а, подсказки, а, че а, е, с, а, се стига до споразумение, което трябва да празнуваме, защото така ще се приключи с, с целия преговорен пакет, който е много много а, сложен. Комисията Либе работи с комисията е, Баджет и Конт. Е, тъй като това е въпрос от върховенството на закона, давам тер, думата на Тери Райнке, който е докладчик. Имате 5 минути и след това ще имаме дискусии. А, времето е ограничено, а има доста хора, които искат да се изкаже. Ако може да се поберете в 5 минути, Тери Райнтке. Здравейте всички! Здравейте, ще се опитам да направя това изложение максимално бързо. Надявам се, че това ще бъде приключено в последните моменти за доста от новите депутати дебатът, който обсъждаме, е доста сложен и непознат. Ние тук сме само асоциирана комисия, но играем изключително важна роля по приключването на това досие. И сега, по време на преговорите, сме си поставили задача за споразумение. Ще ви дам оценката накрая. Нека да ви представя някои от нещата, които бяха изключително важни. Като докладчик по тази тема винаги изхождам от позицията на парламента за силните и стабилните условия за върховенството на правото. Особено когато а, говорим за стратегията за преговорите. Тук ще представя няколко елемента. Първо за обхвата. Този въпрос беше обсъден много внимателно, когато говорихме за обхвата на приложението и изпълнението на бюджета. Върховенството на правето заедно с други права, като основните права, които са много важни за нашата комисия. Това всъщност е само първата ни стъпка. за въвеждане на такива условия в бюджета. Вторият елемент в обхвата, който е много важен за нас в преговорите предварителните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се активира този процес от комисията. Значи, тези условия изискват нарушение на върховенството на правото. И същевременно се прави връзка с засягането на финансовите интереси на Европейския съюз. И накрая, един елемент, който е изключително важен за нас за обхвата. Има един а, отворен списък с, с съответните области, като например независимост на правосъдната система. Успяхме да включим този списък от името на парламента. И списъкът е, е отворен и могат да бъдат добавени нови неща и след това нещо друго. Което е много важно за парламента, трябва да има един панел от експерти, които трябва да помогнат на комисията да извърши тази оценка. поради сериозната съпротива на Европейската комисия, но успяхме да прокараме този елемент. До последния момент, е, накрая в разговорите, успяхме да запишем една препратка за Венецианската комисия, която може да се използва като независим орган, а също така и Агенцията за основните права. Това са нещата, които искат ние в парламента. И тези неща могат да се използват от комисията при оценката. Следващият момент е вземането на решението в съвета. Комисията предложи обърнато мнозинство при гласуването, обърнато квалифицирано мнозинство. Но Съветът блокира всички възможности. За сега сроковете за това гласуване е един месец след като комисията задейства процедурата. И после има възможност за удължаване, но не за повече от 3 месеца. има едно задължение да се плати от бюджета на крайните бенефициенти, дори и когато има такива условия. А пък за прегледа и приложението на регламента се предвижда от 2021 година. След 3 години ще има механизъм на докладване, така че тогава ще можем да видим дали регламента функционира добре и ще преценим какво трябва да се промени и да препоръчаме тези промени на комисията. Това са всичките елементи. Нямам достатъчно време. Пак ще подчертая. Условията за върховенството на правото са нещо, което може да се приложи като допълнителен елемент на натиск срещу комисията. И от тук можем да се надяваме на обществата и гражданите да окажат своето влияние върху съвета. И това ще помогне на нашата битка тук в парламента да се борим за върховенството на правото и за основните права на човека. Има доста политически натиск върху комисията, което създава доста неща, които трябва да приключим в бъдеще. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на служителите, които ми помогнаха при изготвянето на този доклад. Благодаря на други колеги от комисията Либе, които направиха някои предложения. Надявам се, че така успяхме да изготвим един доста добър доклад. И както виждате, доста от нещата ще бъдат прилагани от 2021 година нататък. Благодаря. Thank you. Thank you for the Благодаря за представянето. И то беше доста бързо. Нека сега да чуем изказващите се. Е, господин Емил Радев. Свърни се, господин Радев. Can you make it? Yes. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря на госпожа Райнке за представянето на постигнато със съвета споразумение по регламента за общ режим на условност за защита на бюджета на Съюза и да я поздравя за успеха в тази нелека задача. Всички сме съгласни, че върховенството на закона, демокрацията и основните права в Европейския съюз трябва да бъдат защитени. Приоритет на групата на ЕНП беше да гарантира, че парите на европейските дънкоплаци се изразходват добре и че държавата членка, която получава средства от Европейския съюз, спазва основните принципи на върховенството на закона. Неведнъж съм подчертал, че това трябва да става по ясно определени предварителни критерии. Ето защо е изключително важно идентифицирането на разпространени нарушения на принципа на правовата държава да бъде на база на задълбочена оценка от страна на Европейската комисия. Тази оценка трябва да бъде обективна, безпристрастна и справедлива и да отчита съответната информация от всички налични източници. Също така така искам да подчертая, че предприятите мерки трябва да бъдат пропорционални и да се прилагат само когато други процедури, предвидени в законодателството на Съюза, не биха позволили по-ефективна защита на бюджета на Съюза. И най-накрая, но не по важност, за Европейската народна партия е от съществено значение при приемането на мерките в случай на нарушение на принципите на правова държава, законните интереси на крайните получатели и бенефициерите да бъдат надлежно защитени. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Radev. For S&D, it'll be Clara. Благодаря, господин Радев. Клара Добрев за социалистите и демократите. Nope. No connection? Yes, you are. Is she connected? Trying to? Bottom, camera on, the whole thing? Nope. No. Please open the camera and the microphone. Моля ви, отворете камерата и микрофона, но за съжаление все още нямаме връзка. You? No. Then let's move on and we will be back to you, Clara. Let's move on to... Нека да продължим. Клара ще се върне малко по-късно към вас. Господин Шмекер, може ли да се свържете с нас? Майкъл Шмекер, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия докладчик е, Тери Райнкарта. Ние преговаряхме по този въпрос е, доста дълго и се опитахме да намерим най-подходящият набор от условия, които да наложим в този случай. Разбира се, че не можахме да получим всичко, което искаме все пак успяхме да постигнем един компромис. Особено като става дума за разширяването на обхвата на приложение и да се отделим от случаите на корупция и да се насочим внимателно към системните нарушения на върховенството на правото. За сега знаем, че остава комисията да провери и да оцени дали има основания за налагането на тези условия. Има много сериозни аргументи и документация за нарушенията, които имаме предвид. Благодаря отново за работата по този документ. Благодаря. Клара, успяхте ли да се свържете? May we be back to you? No? Okay, then we move on again. ECR, Jadwiga Wiśniewska. Ekare, Ядика Вишневска, моля. Да. We подкрепяме всички действия за орязване на бюджета. Но всичко, което се налага като санкции, трябва да съответства на законодателството и да съблюдава основният договор за Европейския съюз. За случаите с злопотреба на средства – нещата са сравнително ясни. Имам усещането, че в процеса на оценка има маргинализиране на държавите членки – Можем да подкрепим идеята за такива мерки, но не бихме подкрепили действия, които дискриминират някои държави членки. Много е важно този механизъм да се задейства като превенция. Рисковете, за които стана дума, са много трудни за оценка. В нашите заключения трябва да кажем, че оценката трябва да почива върху това, което изискват договорите. Не можем да си позволим да поставим вторичното право над е, правото, записано в е, договорите за Европейския съюз. Тук е, има обвинения срещу Запад, източни и Източна Европа и Централна Европа. Ние от тези държави участваме активно в вноските към бюджета и блокирането на плащанията към нас може да се нарече дискриминация. в съвета на Европейския съюз е има натиск върху държавите. Гуе. Коста Сарпанитис, моля. Yes. yes. yes, Uh... Да. Нека изясня нещо. Нямаме намерение да обиждаме която и да било държава членка или да я ощетяваме. Поздравявам докладчицата за отлично свършената работа. Опазването на основните права, на устоите на демокрацията и на върховенството на закона е сред основните ни задачи. Затова и винаги сме подкрепяли създаването на подобен механизъм. Постигнатото споразумение е важна стъпка в тази посока. Наистина се радвам, че е постигнато съгласие. Става дума за компромис, естествено. Искахме да постигнем повече, но в крайна сметка става дума за спазването на принципите на правовата държава. Сега те са определени като предварително условие за финансирането от европейския бюджет. Да се надяваме, че така определеният механизъм ще сработи. Те първа предстои да установяваме това. Ще видим какви резултати могат да бъдат постигнати по механизма. Ще трябва да видим също така и какви условия точно ще бъдат поставени във връзка с върховенството на закона. Мисля, че е постигнат един добър компромис. От тук нататък комисията ще се допитва до експерти, за да се установят и предпазни механизми. Чудесно е, че е постигнато съгласие. Предвиждат се някои особено полезни разпоредби. Можехме да постигнем и по-добри резултати. Както вече казах, постигнатият компромис можеше и да е по-добър, но трябва от тук нататък да продължаваме да оказваме натиск върху комисията. Механизмът наистина е много важен. Ние не можахме да се свържем с госпожа Клара Добрев и след това разбрахме, че няма да може да се свърже с нас. Нека да мине към заключителните бележки на нашият е, докладчик, без да сме чули мнението на социалистите и демократите. Но това са проблемите, които се държат е, на технологиите, с които работим. Тери Ренке за заключителни бележки, при да определим е, крайния срок за изменение. Тери, имаш думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за обратната информация от докладчиците в Сянка. Не, не искам да добавям кой знае колко. Искам да припомня, че това са основни фундаментални ценности и права в Европейския съюз. Е, основен елемент е, който присъства и в договорите за Европейския съюз. И ще се опитаме да направим всичко възможно да защитим тези права, които защитават и гражданите на Съюза. Това за сега, според мен, е само първата стъпка. Надявам се, че в крайна сметка в комисията Либе ще постигнем голямо мнозинство. Това е първата ни стъпка, но ще трябва да работим сериозно. Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха при изготвянето на доклада. И ще успеем да приключим този доклад и той ще може да се прилага в бъдеще. Да, е, това е действително сериозен въпрос, но много бързо и успешно се справихме. Припомняме, че срока за внасяне на изменения 16 е ноември до 12 часа. 16 ноември за това проектостановище. проектостановище. Следващата точка в е, нашия дневен ред е защитата на правата на човека – и външната политика на Европейския съюз в областта на миграцията. Също трябва да разгледаме едно проекто становище и да фиксираме крайния срок за внасяне на измененията. Е, докладчика е от ГУЕ, това е колежката Сира Рего. Е, включена ли сте, на линия ли сте? Имате думата. Първо, искам да благодаря на всички колеги от моята група за това, че положиха толкова усилие. Благодаря също на секретарията и на службата по документация в парламента, които усилено работиха по това становище. И ние включихме някои основни аспекти, като някои са много важни и предпочетохме да включим първо тях – Формално в това предложение включихме следните неща. Спазването на основните права, също в трети страни, миграционната политика, как тя засяга правото на движение кандидатстване за закрила и така нататък. изброили сме, изброили сме 16 000 души, които са загубили живота си в Средиземноморието през 2014 година и как на тези хора не е оказана помощ в бедстващите води на морето и това е представлява опасност за техния живот. Освен това, призоваваме комисията да извърши цялостна оценка, подчертавам цялостна оценка на последиците за правата на човека във външната политика. Друг аспект, който включихме, е критика на споразуменията с трети страни за това, че а, се изпращат хора и хора стигат до Европа без те да имат някакви гаранции. Това не е съвместимо с хартата на основните права. Освен това се иска максимална прозрачност за споразуменията с трети страни. Е, смятаме също удачно да се подчертае, липсата на доверителен фонд на Европейския съюз – и затова бихме искали комисията а, да преразгледа прилагането на доверителния фонд. И ще има някои неща, които не сме включили, но ще ги представим като изменения. Например, използването на помощи за развитие и контролиране на миграцията включването на различни клаузи за отменяне на споразуменията с трети страни, когато се нарушават човешките права. Международният съд и Сметната палата имат някои коментари относно финансирането и човешките права и международното право. И също е, трябва да се вземат предвид представители в гражданското общество, кои са засегнатите общности и какъв е сигурният достъп е, е, до Европейския съюз. Освен това сме включили различни предложения от неправителствения сектор. Искаме да чуем вашите коментари. Много ви благодаря. И разбира се, продължаваме да работим, за да може това проекто становище да отговори на изискванията. Сега господин Лука, Лукас Фурлас от Народната партия. Натиснете бутона, за да можете да се изкажете. Радвам се да ви видя, че сте на сигурно място. Ще говоря на гръцки. Искам да благодаря на докладчика за работата, която е свършила. Надявам се да мога да внеса някои общи предложения по този е, документ. Прилагането на външната политика в областта на миграцията трябва да се е, базира на основните права и да се защитят също непълнолетните. Споразуменията с трети страни трябва да са от полза на всички страни и трябва да сътрудничим с, страните по происхода и преход, страните на преход. Транзитните страни. Транзитните страни и страните на происход трябва да си сътрудничат повече с нас. И това се осъществява в рамките на една политика по убежището и миграцията, която да е добре а, дефинирана. Надявам се да имаме положителни резултати от съвместната ни работа господин Бартоло. Виждате ли ме? Добър вечер. Добър вечер, господин председател. Благодаря на председателката за свършената работа. Проекто докладът е отправна точка за по-нататъчната ни работа. Изключително важни са правата на човека, когато става дума за външното измерение на политиката в областта на миграцията. Трябва да има пълна възможност за парламента да упражнява правомощията си за контрол, така както са закрепени в договорите. но до момента не такъв бе случаят. Освен това, комисията не получаваше достатъчна информация от държавите членки. Взаимодействието с трети страни, най-вече по толкова деликатни теми като пакта за миграцията, трябва да се основава на основни принципи, като зачитането на основните права. Трябва да сме изключително ясни по този въпрос. Не бива Европа да превръща в свой приоритет намаляването на броя на нелегално пристигащите на нейна територия за сметка на спазване на задълженията и по международното право и на спазването на основните права. Трябва да се спазва актът от 1951 година за статута на бежанец, както и европейското законодателство. Измененията, които ще внесе нашата политическа група, ще са в този дух. Готов съм да си взаимодействам и с останалите колеги от екипа. Благодаря. Благодаря и на докладчицата. Тиен. Жан Кристоф Отиен от Обнови Европа. Има думата. Добър ден, господин председател. Благодаря на докладчика за това проекто становище. Представ... Присъедин... Харесва ни това а, предложение. Това е възможност да направим цялостна оценка на правата на човека и външната политика в областта на миграцията в Европейския съюз. Обаче, освен това, трябва да има предложение за подобряване на сегашната ситуация. Защитата на правата на човека е ключово защото това е заложено в Хартата за човешките права и други подобни инструменти. Съществуват много инструменти, например връщане, реадмисия и подписани с споразумения с Турция, с Либия и така нататък трябва да има институционализация и формализация на вече съществуващите споразумения, да има процедура по контрол и същото се отнася за всички други споразумения за реадмисия с трети страни. Защитата на човешките права също означава подобряване на правната рамка при легализиране на миграцията, за да може мигрантите да поемат по несигурен и незаконен път. Хората, които бягат а, от а, несигурност, трябва да а, имат сигурен път, за да стигнат до Европа. Така може да се избегне също незаконната миграция, като също за да се постигне това трябва да се борим с бедността а, и с несигурността в страните на происхода. Благодаря, Жан Кристоф. Сега зелените Дамян Карем има думата от зелените. M'entendez? On vous écoute. Merci. Merci, merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier notre rapporteur. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия доклад за това, че много добре е очертал лимитите на дебата в, по тази тема като тук е записано, че всичко се гледа от гледна точка на стриктното спазване на човешките права. Има доста неточности в е, пресата за фронтекста, смисъл, че те само помагат, без да реагират. Имаше такъв случай на границата между Турция и Гърция. И, и така сме стигнали до такъв момент, че някои държави членки не могат да спазват своите международни задължения и се случва така, че в някои случаи искащите убежище биват изтласкани е, към държавата, от която идват. Затова има нужда от сътрудничество при управлението на границите. по отношение на визите, е, те трябва да се вземат предвид е, е, при преговорите с държавите, от които идват беженците. И накрая, по отношение на мандата на Агенцията за основните права. И те трябва да бъдат наблюдавани много внимателно. Благодаря. СР. И сега Хор, Хорхе Босаде от ЕКР. Да, благодаря, господин председател. Изобщо не е ясно е, ситуацията, която имат европейците. Е, има от една страна вълна от незаконна миграция и ние говорим за евентуална защита на основните права на бежанци. Вижте какво се случва в, а, а, кана, на Канарските о, острови в Испания, място откъдето идва и председателя на тази комисия. 600% повече спрямо през 2019 спрямо миналата година. Това е само Испания, само един остров. Това, това, тези влизания в Европа са незаконни економически мигранти и не са бежанци, нито политически, е, хора търсещи политически обежище. Трябва да се спре кранчето, трябва да има някаква а, стена на външните граници и да се иска някаква законност, за да може да защитим нашите граждани и европейската економика. Фигурата на беженеца е постоянен дебат в Европа катедралата в Ница беше жертва на терористична атака и лицето, което е извършило това, е влязло в Европа само седмица преди това. Също в другите атентати, които се извършиха във Франция, са извършени от лице, което съвсем скоро е влязло в Европа като фалшив економически мигрант същото се случи в Австрия като от лице, което се декларира, че принадлежи към ислямска държава. Трябва да се изисква процедура и споразумение за доброволно връщане, е, това да бъде заздравено в работата с трети страни, да не се приема шантажа на страни като Алжир и Турция. Турция се изправи на цяла нация, на Франция, на Макрон и в същевременно на френска територия се извършват ислямски атентати. Нашата позиция трябва да е твърда, трябва да изискваме спазване на закона и да искаме третите държави да спазват правилата на Европейския съюз. И накрая, начина да се справим с този въпрос не само с минути мълчания, а да има сериозен дебат в пленарната сесия и в нашата комисия да говорим за сигурността в нашите квартали и в нашите градове. Това е дебата тук. Да, действително, винаги, когато има атентат, нашата комисия по граждански права изпълнява своето задължение, както съобщих следващата седмица. Има тема за сигурността в, нашите, в Европа. И сега, за да ключим, приключим с тази точка, след като чухме докладчиците в сянка, ще върна думата към госпожа Рего, докладчика. Е, много благодаря, господин председател. Благодаря на изказваният, за изказванията на всички колеги. Мисля, че ще бъде много конструктивна работата по а, крайния вариант на становището. Е, едно лице се изказа, един колега се изказа от крайната десница. Няма повече натиск на а, миграция към Европа. Е, речите, е, които се базират на липсата на информация, на фалшивите новини и на расизма няма да ни помогнат. Благодаря ви много. Приключваме с тази точка. И е, искам да ви съобщи крайния срок за внасене на, измене, на изменения. Това е 16 ноември, 12, 12 часа. И сега, утре ще продълж, продължим, продължим е, в 1.45.9 после е, Европейска стратегия за данните, ш, е, ш, информационна система, визова информационна система и след това доклад от комисията за върховенството на закона. Това е съвместна а, среща а, с националните парламенти. Така беше преди, откакто съществува Лисабонския договор и влизането му в сила. Е, междупарламентарен диалог между е, Европейския парламент и националните парламенти. Така че това ще бъде обсъдено утре. Върховенството на закона годишен доклад от комисията с членове на националните парламенти с немското председателство. Господин Ров ще участва. и всички, които искат да се включат и да се изкажат, могат да го направят. Има установена методика за начина на работа. за реда на даване, по който се дава думата на депутати на парламента и депутати на националните парламенти. Утре продължаваме нашата работа. Много благодаря за това, че участвахте в нашата среща. Лека вечер ви пожелавам.